Dear colleagues, good afternoon. Uh, Колеги, добър ден. Преди е, официално да поздравя с добре дошъл е, председателя Бетистели, бих искал да спазя официалните формалности. Е, одобрение на дневния ред е, беше внесена промяна в дневния ред. Е, обмена на мнение с Даниел Ника отпада по искане на докладчика. Е, по точка 16 е, програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка, докладчик госпожа Кофман, ще се проведе, когато изтече времето за гласуване. Има ли възражения? Предложения няма. В такъв случай е, дневния ред се приема. Нямам други съобщения на председателя. Е, в този случай Uh, uh, освен това, трябва да одобрим протоколите от заседанията от 16 април 2015 година и 6 и 7 май. Е, има ли възражения по протоколите? Не виждам. В такъв случай е, протоколите са одобрени. Е, сега можем да продължим с точка четвърта от дневния ред. Е, позволете ми да поздравя с добре дошъл на нашето заседание председателя на Европейското патентно ведомство господин Бенуа Батистели. Е, както знаете, е, скоро имаш посещение на делегация в Европейското патентно ведомство. Домакин беше председателя на ведомството. Аз мисля, че посещението на господин Батистели в нашата комисия е своевременно е, предвид скорошното решение на Европейския съд по е, е, е, силата на които беше отхвърлено искането за недействително, беше обявено за недействително искането за засилване на сътрудничеството с Европейското европейско е, патентно ведомство. Господин Батистели, добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да бъда тук днес. Аз благодаря на председателя Свобода за това, че ми дава възможност да ви уведомя за последното развитие на европейската патентна система и да уменя с вас мисли върху нашите приоритети и цели. Има дългосрочна традиция между Европейското патентно ведомство и Европейския парламент. Откакто бях избран за председател на ЕПВ преди 5 години, за четвърти път участвам в заседание на вашата комисия. Искам да подчертая, че вашата комисия играе много важна роля в процеса е, до въвеждането на регламентите по единия европейски патент, е, като единен патент пакет. Единият патентен пакет е много голямо постижение за Европейския съюз, ще насърчи иновациите и ще ни направи по-конкурентоспособни спрямо Съединените щати и Азия. Европейското патентно ведомство ще се справи с новите предизвикателства по патентния пакет и ще изиграе ролята, която му е възложена. Най-напред бих искал да ви запозная с социалната и економическата стойност на патентите, ролята и стратегията на нашето ведомство, преди да ви запозная с последното развитие на патентната система, като например е единния патент и хармонизирането на патентното законодателство. Патентната система е, се състои в договор между обществото и изобретателите патентната система е изградена върху основно договаряне. Това е вид социален договор между обществото и притежателя на патента. Е, патента дава възможност на неговия собственик е, временни права да изключва другите от използването на неговото изобретание и тези права са валидни, е, защото създават конкурентно предимство на пазара. По този начин се насърчава научно-развойната дейност за постигане на изобретение, което може да се патентова. Това е изключително право, защото изобретателя съобщава на, веще... на обществото е, своето изобретение с подробности е, е, но той трябва да има конкурентно предимство във връзка с тайната. Е, Патента не винаги е най-доброто решение. В някои случаи може да съвпадне с стратегията на дадено дружество да избере търговската тайна. И ние работим по този вариант. Но е, първо, използването на патентната тайна, е, според, на търговската тайна е не по-малко сложно от използването на патентите. Трябва да се използва информационната система във вашите дружества, но също така и на клиентите, на доставчиците, на подизпълнителите. Е, така че за да не изтича информацията. Ако няма провал във вашата информационна система, вие нямате правна закрила. Тоест, вашето изобретение по дефиниция остава тайна, т.е. другите няма достъп до тази информация, свързана с изобретението, за да могат да се възползват от него и е, да е, правят следващи е, стъпки по отношение на изобретението, да доразвият изобретението. Патента е от обществена полза във връзка с инновации, конкурентоспособност, економическа роля и социално благоденствие. Социал специалния договор на патента, по силата на който обществото дава възможност на собственика на патента временно право да изключи своите конкуренти, е, Тоест, това е много съществено предимство. Първо, за да се инвестира в научно-развойна дейност, да се е, породят изобретения, които водят до иновации, е, защото новите и подобрените продукти насърчават избора на потребителите, е, стимулират инвестициите и социалното благополучие, т.е. има ръст за дружествата и спадат цените за потребителите. Е, втората полза е разпространението на техническа информация, е, което улеснява следващите иновации. Е, за да искаш вписване на патент, трябва да има техническо описание на изобретението, за да се възползваш от тези знания и да продължиш да развиваш иновациите. Това т.е. стъпваш на раменете на великани. Е, това е на теория, но е, ние е, трябва да изчислим економическото въздействие на патентите. През септември 2013 година, заедно с Организа... Агенцията на ООН за търговската марка и дизайн публикувахме съвместно изследване, за да се изчисли е, приноса на Европейското патентно ведомство върху европейската економика. Имаше е, повече от 600 е, различни отрасъла. Ние е, прегледахме е, базата данни тези, които използват е, повече патентни права, но не и дизайн, или тези, които е, в по-малка степен ги използват. И при това проучване, е, което е на разположение на всички, посочва интересни цифри за, с макроекономически показатели. Например, около 40% от БВП се генерират е, от е, тези сектори, където се регистрират много патенти и 39% от заетостта в Европейския съюз. Има и други показатели. Е, за пръв път се изчислява в цифри въздействието на патентите върху макроекономическите показатели. Нека сега да се спрем на Европейското патентно ведомство, кои сме ние и какво правим. Задачата ни е да регистрираме патенти, е, да разпространяваме информация за патентите, и е, по този начин регистрация на патенти и разпространение ние подкрепяме економическия растеж и конкурентоспособността в Европейския съюз, защото настояваме на качествени услуги, е, а също така ефективни услуги. Това е, е една карта на страните, е, където сме интер... Е, правителствена институция. Ние не сме агенция. Ние сме създадени по силата на договор, подписан 73-та година. Ведомството започва работа през 78 година. Тогава в нея има само 7 страни, в момента има 38 члена плюс тези, които скоро ще се присъединят към нас, Босна Херцеговина и Черна гора. Наскоро подписахме е, е, споразумение е, и с кралство Марокко, което означава, че от 1 март тази година Марокко признава европейския патент като национален патент. Това е начин за е, разширение на географското ни влияние, е, без да се налага ограничение върху броя на страните членки. Ние сме е, втората интерпр... междуправителствена институция в Европа. 7000 човека работят от които е, е, повече от 4000 са е, високо квалифицирани инженери, които проверяват кандидатурите за регистрация на патенти, които получаваме. ние сме само финансираща се институция. Ние не получаваме средства нито от държавите членки, нито от международна или европейска институция. И не само, че ние не зависим от средствата на държавите членки, е, но е, ние генерираме ресурси за държавите членки, защото ние е, делим с държавите членки половината от приходите от ежегодните вноски върху патентите. Така че годишният бюджет е около 4 милиарда и около 400 милиона се е, преразпределят между държавите членки. Е, това са основните цифри. Е, какво мога да кажа за регистрацията на патентите? По света има масово увеличение на регистрацията на патенти. Европа е част от, това, от тази световна тенденция. Тук виждате, че непрекъснато се увеличава кандидатурата за регистрация на патенти, е, средно статистически 3% годишно. От последните 20 на години а, е, има а, е, само миналата година бяха регистрирани 275 патента, откъде постъпват кандидатурите тук виждаме интересна статистика. 65% от е, кандидатурите постъпват от неевропейски страни, 35% от европейски страни. Е, тук е, на диапозитива виждате, че основните потребители идват от Съединените щати. Те са след това Япония 18%, Германия, първата европейска страна 11%, Китай 9%, Корея 6% и Франция, втората по големина економика 5%. И е, причините за промените и за това развитие е, е, е, искаме да посочим, че е, само преди три години Китай беше на нивото на Франция. Беше на 5%. Китай значително увеличи своя дял, докато Франция стабилизира позицията си на 5%. Каква е нашата стратегия в тази среда? Приоритета ни е да запазим и да гарантираме високото качество на европейските патенти. Под качество разбираме правно изправни патенти. Ние не преценяваме финансовия или търговския потенциал на патентите. Това е задача на самите предприемачи ние им предоставяме инструмент, който е правно изправен и това е, е актив в тяхната стратегия. Ние сме твърдо убедени, че качеството е отличителния белег, е, който е, ще позволи на патентите да съхранят економическата и социалната си стойност. Стратегията ни е, е, е на три основни стълба – подобряване на качеството, увеличение на ефективността и е, е допринасене за хармонизиране на глобалната патентна система е, има пет пътни листа, които бяха одобрени от нашите 38 държави членки. Резултатът е ясно и постоянно увеличение на нашата продуктивност, част от състава не беше доволен, не беше удовлетворен от е, провеждата се реформа. Е, е, и това е част от историята на нашето ведомство. Ние важно е да се знае, че програмата на ведомството за социални реформи беше е, извършена след е, прозрачна процедура. Е, човешките ресурси бяха одобрени и подкрепени от държавите членки. Всичко това е регистрирано. Имаше единодушна подкрепа за пътния лист, на който бяха изложени резултати. Те през юни 2014 година. Е, повечето от реформите е, се прилагаха само от няколко месеца, но има бърз и конкретен резултат за ведомството. Повечето от реформите се основават на признатите навсякъде принципи в Европейския съюз и в международните организации. Е, трябва да се признае е, Международната организация по труда и Международния административен съд е, като инстанции за разрешаване на споровете. След като ви напомних бързо нашата стратегия, искам да ви посоча примери за нашите постижения напоследък. Първия пример – нови услуги Patent Translate, който ние наскоро развихме. И за да разберете значението на този нов инструмент, бих искал да подчертая, че е, качеството на патента е, се състои е, в научното изследване и неговото приложение, за да сме сигурни, че изобретението наистина е ново. Трябва да, се, да има отговор на тези три критерия. Е, това изследване беше направено не е, само е, по официалните патенти, но и по така нареченото от нас налично знание. В свят, в който има все повече патенти, е, които, се, е, които са разработени на неевропейски езици, основното предимство е езиковата, основното предизвикателство е езиковата бариера. Има китайски патенти, японски патенти и колкото повече са те, толкова по-трудно се е, стига до тях. Така че трябва да се разработят инструменти, които дават възможност не само на анализаторите на патента, но на цялата економическа и научна общност да имат достъп до това налично познание. Ето защо ние развихме нова услуга, наречена Patent Translate, съвместно с Google, ние сме единственото ведомство, единственото патентно ведомство в света, е, който на своя сайт безплатно 24 часа в денонощието предлага такава услуга. Покрива 32 езика, 28 езика на нашите държави членки, плюс основните езици в науката и технологията. Китай, е, японски, корейски и руски. Е, тези услуги се използват не само от е, е, нашите експерти, които оценяват патентите, но и от обществеността като цяло. Инструментът стана много популярен и имаме 23 000 искания за превод на ден този превод няма правна стойност, но дава възможност да се преценят кои документи са необходими в огромните обеми, милиони страници. И е, в последствие, ако е, искате да е, получате правна стойност, вече трябва да бъдат преведени от е, е заклети преводачи. Е, друг пример за това, което ние развиваме, и е, сега е, искам е, да се върна към единния пакет. Е, е, искам да кажа, че когато беше създадено е, това ведомство, когато беше създаден европейския патент, преди 40 години ние спряхме на средата на пътя. Тогава беше създадена система, е, за издаване на единен патент, е, който въжи във всички държави членки. Тези валидност обаче не е автоматичен. Когато вие сте собственик на патент, трябва вие да прецените в коя страна искате патента ви е, да бъде признат. По този начин, чрез това признаване, вашия патент, вашия европейски патент се превръща в национален патент. Така че, ако той бъде регистриран във Франция, в Германия, в Обединеното кралство или в е, е, Холандия, Обикновено патентите се регистрират основно там. Вашия патент не е само един единствен, става немски, френски, е, английски, холандски. Тоест, в случай на спор, спора се разрешава от национални съдилища те могат да вземат различни решения, така че изхождайки от единия патент, вие стигате до различни патенти. Е, в, е, през 70-те години се реши да се е, допълни известния тогава европейския патент чрез единен патент. Това беше решено е, след е, десетилетия обсъждания и чрез е, схема за усилено сътрудничество и приемане на европейски регламенти за защита на единия патент. Трябваше да има договор, с който се постанови новия съд за европейския патент. Каква беше, какви бяха предимствата на тази система? Качеството беше същото, т.е. едно високо качество трябваше да се поддържа. Качество, което се наблюдаваше от съда. Е, патент, който е автоматично става валиден в рамките на територията на е, тогава 25-те участващи държави членки. За да имаше тази система успех, ние направихме предложението на компаниите, на бизнеса, различни възможности за защита, т.е. национална защита, европейска, класическа защита и също така те можеха да изберат защита чрез общностния патент. Така бизнесът можеше да избира инструмента, който беше най-подходящ за тяхната стратегия. Това беше една система, която целеше упростяване на цялостната система, да има, т.е. една възможност, един инструмент, който да защитава патентите във всички държави членки, но в момента все още има 25 различни национални форм, формалности. Тази това опростяване означава намаление на разходите и смятаме, че ще успеем да формулираме годишните такси така, че те да са за 17% по-малко, отколкото е, с таксите в момента. Освен това, системата ще предложи правна сигурност, защото вместо да имаме много различни правни практики, ще има една правна практика, която ще се ръководи и наблюдава от един съд тази практика ще бъде еднаква, правилата ще бъдат еднакви за всички актьори. Къде сме сега в момента, две години след политическото решение, което бе взето да се създаде на европейско равнище една такава система за европейски патент? Ние сме напреднали за създаването на така наречения патентен Европейски съд. Регламентът обаче изисква национална ратификация. Трябва да се, да се направят поне да се ратифицират да се ратифицира регламента поне от 13 държави членки от всичките 25. До момента имаме 7 ратификации, включително и Франция. Трябват ни обаче за допълнителна ратификация ратификациите от Германия и Италия, заедно с тази на Франция. Както каза вашият председател при въведителните си бележки, много е важно да имаме тази система, защото ам, така ще бъдат преодолени последните правни неясноти, трябва ясно да се каже, че правното основание на европейския патент е солидно основание, то съответства на законодателството на Европейския съюз и може тази система да бъде приложена без никакви рискове. Надяваме се да може в близко бъдеще ратификациите, броят на ратификациите да се увеличи, така че през 2016 година системата да започне да действа. Има още нещо много важно, по което също бе, взе решение, бе взето решение, а именно нивото на таксите. Когато патентът е отдаден, трябва патентодържателят да плаща определена такса всяка година, за да се поддържа патента. Ако не се плати таксата една година, правата върху патента се губят. В момента трябва да има 25 вида такси. Okay. No, this is this one. Sorry. So, um, It's not thinkable to just add the 25 national. Не. Няма смисъл да се плащат тези 25 различни такси, затова ние искаме да достигнем едно ниво, което да е атрактивно за бизнеса. След дълги разговори и симулации, решихме, че решението ще бъде взето от държавите членки в рамките на един орган на един съвет, който е част от патентното ведомство. Таксите ще отговарят на нивото на така наречените топ 4 страни Германия, Франция, Холандия и Обединеното кралство. И както казах, тази система ще като се плаща тази такса, системата ще защитава патентите в 25 държави членки. Естествено, имаме нужда и от подкрепата на Европейския парламент в работата по убеждаване на държавите членки. Ние нямаме цел да генерираме доход за служителите в патентното ведомство. Ние искаме да дадем стимул за развитие на европейската економика срещу една много разумна, възможно най низка такса. Това ще бъде. Това ще се случи, надяваме се, до края на този месец, а именно да се вземе това решение, което ще ни даде възможност да, да въведем системата за единния патент на европейско равнище, след като се създаде съда. Сега да искам да кажа няколко думи за предизвикателствата, пред които сме изправени. Знаете, правилата ще бъдат еднакви за всички. Но какви ще са тези правила? Е, в момента щатите имат доста различни правила от нашите правила, правилата в Европа. Нашето желание е да се хармонизират тези правила и процедурите и практиките, за да може да се опрости живота на бизнеса, на потребителите и за да може да им позволим те да използват по-ефективно своите патенти в света. Естествено, хармонизацията е дълъг процес, той не може да се случи изведнъж, но ние работим на различни равнища, за да може да ускорим хармонизацията. Едно от нивото е техническо и процедуралното ниво. Имахме до момента неформални срещи. Работим в рамките на така наречения съвет IP5. Това са представители в този е, съветвали за представители на Штатите, Европа, Европа, Корея, Япония и Китай. Смятаме, че по този начин ще имаме еволюция на нашата система. Съветът работи много добре и в момента се опитваме да създадем едно глобално досие. Какво означава това? С едно досие, едно досие ще даде възможността да се правят патентни заявки в различни офиси, патентни офиси. Има и други технически а, те има и друг вид технически напредък, но няма да се впускам в подробности. Искам да говоря малко за, една, за едно друго измерение, наречено хармонизация в областта на материалното право и свързаните с това патенти. За момента тези патенти са прерогатив на държавите членки. Искам да подчертая тук, че има едно голямо предизвикателство в тази област, а именно изберът между двустранни разговори, например с щатите, и, или пък намиране на многостранни решения в рамките на многостранни разговори. В момента се провеждат именно такива разговори. Знаем, че вашето вашата комисия следи развитието на това равнище, особено в рамките на ТИТИП. Искам да ви благодаря за, интерес, за интереса и за подкрепата в преговорите. Що се отнася до правата за интелектуална собственост, искам да кажа, че ТТИП е един много добър инструмент за хармонизация на, на правата върху... в рамките на интелектуалната стоп... собственост. Трябва да се съсредоточим върху но, международните форуми, за да може да постигнем напредък. За момента напредъкът е по-скоро бавно, бавен, но разговори се водят в рамките на Международната организация по а, интелектуална собственост. Има и една група, наречена групата B+, която работи също в тази област. И така, господин председател, дами и господа, искам да приключа, като кажа, че Европейската патентна система е система на успех. През последните години успяхме да развием един добър инструмент за поощряване на бизнеса, и система, която ще даде възможност на Европа да заеме водеща роля по отношение на патентите. Предлагаме една система с един съд и единна защита. Патентното ведомство е гордо с това, че успя да се справи с тази задача и да подобри ситуацията на европейската економика, на европейски бизнес и особено за малките и средни предприятия. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще ви отговоря на въпросите. Thank you. Uh, thank you, uh, President Battistelli, for, for your presentation. Благодаря за вашето представяне. It was very useful, I guess, for Благодаря за вашето изказване пред членовете на нашата комисия. От името на нашите членове мога да ви уверя за нашата подкрепа за това да се опитаме да убедиме държавите членки да а, засилят малко темпото. Благодаря ви. Имате ли някакви въпроси или а, запитвания? Аксел Фос?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 Важна, важно е Европейското патентно ведомство за нашата економика. Така че е чудесно, че ни посетихте и ни осветлихте по тези важни въпроси. За нас обаче са интересни проблемите, за които вие говорихте. Особено интересно за нас е споразумението ТИТИП. Но мен ме интересува най-вече единния патент. Интересуваме той, защото той явно не е приложен така, както предполагахме, че ще бъде приложен. Не разбирам сега, не зная държавите членки дали ратифицират нещата прекалено бавно или пък не са убедени, че тази система ще има предимства за тях. И това, което не е ясно още за мен, има ли и какви са недоразуменията по отношение на таксите? Според мен има разногласия. От моя гледна точка би било предимство, ако се каже, добре, ще вземем, ще формулираме таксите на базата на първите четири страни, които дадат патентите. С това ще, дадем, ще зададем таксата за 25-те държави членки. Според мен това е хубав, добър компромис. А това ще даде и економически предимства. Поне така аз разбрах вашето изложение. Предприятията, които предложат патента, няма да изберат този единен патент, ако таксите са прекалено високи. В такъв случай би трябвало ние като парламент да форсираме единния патент и да обясним на държавите членки, че не бива нещата да се провалят поради е, караници за таксите, а по-скоро да помислим за това, че тези такси ще покриват разходите за едно много плодотворно бъдещо развитие. Мисля, че вашето предложение тук беше много разумно. Мисля, освен това, че би трябвало да се обърнем към държавите членки, и да ги окоръжим да приемат единния патент, защото това е един много добър баланс между интересите на бизнеса и интересите на цялата европейска економика. Според мен би трябвало да подкрепим вашето предложение. Мистер Къстър? interessant. Господин Къстер, благодаря и от мое име. Искам да кажа по трите точки нещо. Най-напред. Има ли разлика между техническите и социални ин, иновации, които могат да се патентоват? По принцип, ние мислим за технически иновации в ежедневието си, но а могат ли и социални иновации да бъдат патентовани? И ако може, то каква е тяхната част до момента? Каква част са техническите, каква част са социалните иновации? На второ място. Вашето ведомство занимава ли се и с случаите, когато патентите, и правата на, патент, на, правата на патентите са нарушени, т.е. когато патентът се копира от други предприятия, т.е. имате ли връзка с правото върху интелектуалната собственост? И на трето място. Във връзка с ТИТИП. Вие имате определени резерви, както разбрах, по отношение на патентното право що се отнася до економическото и социално развитие. Вие сте резервирани в тази област. Така ли? Господин Хризоновос. Uh, uh, Господин председател, благодаря, че сте тук след нас. В член 30 на правилата за, за вътрешния правилник на ведомството гласи, че вие като председател на ведомството трябва да осигурите необходимите условия за упражняване правото на стачка от страна на вашите служители. Там, е, там е включ, са включени всички процедури. Това като че ли непропорционално ограничава правата на вашите служители да правят стачка. Дали преди да приемете този вътрешен правилник сте, се, сте го съгласували с Международната организация на труда? И е, приспособили ли сте колективния трудов договор към е, тези правила? И тъй, тъй като нарушаването на международното трудово право не може да бъде и да се извинява с приемането на а, вътрешни правила. Господин председател, имате думата. Господин Кавадар, имате думата. Аз а, не съм искал думата. за мен нещата са доста ясни, така че нямам а, въпрос за който искам да задам на нашият гост. Бих искал да ви благодаря за отличното за отличната презентация и да ви задам един въпрос. Можете ли да ни посъветвате, нас политиците, ако искаме да избегнем в бъдеще развитие на патентната система, в която многонационални предприятия, големи многонационални предприятия с помощта на големи, мощни адвокатски кабинети биха могли да дактуват правилата, както това става понякога в Съединените щати, които са виновни за, известни, за известно изкривяване на процеса. Какво можем да направим, за да избегнем и за бъдеще такива проблеми? Това ли бяха всички искания за въпроси? Това бяха всички искания, така че давам, дум, давам ми думата, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на френски, който е един от трите е, официални езици на Европейското патентно ведомство. Господин Фос, благодаря ви за подкрепата, която изразихте за нашето решение за таксите, т.е. сбора на най-високите четири такси. Мисля, че трябва да намериме някакъв баланс между три е, проблема, с които се сблъскваме. Първо, единният е, е, патент трябва да бъде привлекателен за бизнес средите, доколкото е възможно. Второ, той трябва да бъде бюджет, от бюджетна гледна точка а, неутрален, защото не, нека не забравяме, че 25 от а, 38-те държави членки ще е, участват в това. Така че останалите държави членки нямат е, никакво желание да субсидират е, единия европейски патент. Така че той трябва да бъде бюджетно неутрален. И трето, да генерира за държавите членки достатъчно приходи, за да могат да бъдат да, да, бъде, разви, да бъде развивана иновацията и да бъде стимулирани условията за научна и развойна дейност. Ние се допитахме до всички заинтересовани страни, не само в Европа, но също така се съветвахме и с нашите клиенти от извън Европа, ако мога да използвам този термин. И Доколкото разбирам, това предложение ще се радва на така една много широка подкрепа, като предоставя известни финансови и економически преимущества. По, на въпроса на господин Клъстър. Бих искал да ви примомня, че само техническите иновации са обект на патент. Обикновено казваме, че патента е техническо решение на технически проблем. Тоест, е, е, всички изобретения, ако щете, които нямат технически измерения, не биват, не стават обект на а, патент. Както идеите, както и различните развития в социалната сфера. Това е една така строго определена област, свързана с промишлени процеси и промишлени продукти. Все повече и повече изделията и продуктите са свързани с цифров, цифровизацията и услугите и са всъщност една ромка за по-нататъчното технологич... по-нататъчните технологически иновации. Е, вие сте е, прав е, и за това, че е, за какво са ни права, ако тези права не се спазват или ако няма механизми за контрол. Но ЕВП не притежава подобни прерогативи. Европейското падон, патентно ведомство отговаря за областите, които за които е натоварено да отговаря от страна на държавите членки, т.е. патентите, точка черта, борбата срещу фалшификатите и е, защитата на интелектуалната собственост са прерогатива на държавите членки, като една малка част от е, компетентността е предоставена на Европейския съюз. Колкото до ТИТИП, е, това, което исках да кажа е, че има дисбаланс в е, е, преговорите. От една страна, американската страна има много точни идеи и много точни виждания, а от друга страна европейската делегация, която не разполага с необходимите технически и юридически компетенции в тази област. Това в други области може да изглежда второстепенно, но що се отнася до патентите, това е от огромно значение. Става е, дума за така наречения гратисен период, който е от огромно значение. Ние приехме едно просто правило. Е, изобретателят е този, който е, е изобретил продукта. Е, този, който е подал за, а, за патент, докато в Съединените щати се прави и проучване относно истинският изобретател или който е бащата, да речеме, на даден проект. Това изглежда доста простичко, доста техническо, но на практика цялата система може да бъде е, неура... да, да, да, да, да, се, да, се, да се провали, да, да няма равнопоставеност. Господин Казамбон Голос, вие ми зададахте въпрос относно правото на стачка. Да, в социалната реформа, която предприехме, аз при, признах, че служителите на ЕТВ мог, имат право да а, организират стачка, като обаче се спазват известни правила, като например стачката трябва да бъде последна, последният етап от преговори, които не са могли да постигнат някаква цел т.е. не може да има постоянна сточка. В някои от държавите членки държавните служители нямат право да а, организират греш, стачка, докато аз признах, че служителите на ЕПВ имат право да организират стачка, колкото до МОД и правилата и принципите, които Световната организация е публикувала, ние сме ги приели и обик, обикновенно, когато а, има съдебни спорове, ние печелим тези съдебни спорове. Вътрешният правилник не противоречи на правото на стачка. Миналата година 22 работни дни е, бяха на практика дни, в които 12% от служащите бяха в стачка. В съда в, в, в Хага бе взето решение, че национално съдебна система не може да се намеси в начина на функциониране на, между, на международни организации. И международните организации са независими и не, не могат да се влияят от намеса на национална а, администрация. Е, съдът веднъж до, доп, е, допусна, гре, допусна грешка и холандското правителство ни подкрепи в нашия иск срещу Върховния съд на Нидерландия. Колкото до социалният е, пакет, той мога да ви кажа, че е много щедър. Много ви моля прегледайте доклада върху социалните условия, които публикуваме е, всяка година. Аз бях първият, който нареди публикуването на е, цифри, свързани с е, заплати, пенсии, е, детски над, е, надбавки, начина по който се организират детските вакансии и така нататък. И мога да ви кажа, че всички тези придобивки са наистина много развити и цялата система е много щедра, но за да можем да поддържаме това равнище, трябва да разполагаме с необходимите средства. Така че е, моята политика, моята стратегия е повече качество, повече ефективност, за да допринасяме за развитието на е, европейската економика. Разбира се, най-лесното би било да се увеличат е, таксите и тарифите, но смятам, че европейската економика не би спечелила от това. Господин Андерсън. Считам, че забележките към цялостната патентна система не, не са отправени към правилата, по-скоро от изкривяването на правилата. Но изкривяването на правилата са много по- често явление в Съединените щати, отколкото в Европа. изкривяванията, на които сме свидетели в Съединените щати, на практика не се възпроизвеждат в Европа. Ние имаме правила. Просто става дума за различен подход, различна култура. Американското ведомство е, издава много по-лесно патенти и и много от тези патенти са признати в Съединените щати, но не и в Европа. И американците, но това отговаря на тяхната култура, че съдилищата са тези, които трябва да вземат решение. Докато ние в Европа смятаме, че европейското патент, пат, е, патентно ведомство трябва да бъде по-селективно, то трябва да взима решение и за това е, сме изправени пред много малко спорове и за в бъдеще предвид създаването на единният патент сме спокойни, тъй като цялата система е балансирана и в крайна сметка Съединените щати постепенно променят своята си система и възприемат европейският модел постепенно, и това е още едно доказателство за така е, меката, меката сила на Европа, Европа, която успява да наложи своите принципи е, чрез Европейското патентно ведомство. Това е, господин председател. Господин председател, благодаря ви за това, че отговорихте на въпросите. Не виждам други желаещи да зададат въпроси. За това още веднъж бих искал да ви благодаря за това, че ни отделихте време и че взехте думата тук пред нас. Пред, пред нас. Благодаря ви още веднъж за за това, че бяхте тук и ще продължиме нашето съвместно сътрудничество. So everybody's in place, so we can continue, I guess. may continue. И така, дами и господа, можем да продължим с следващата точка от дневния ред. Това е точка пета. Въпросът за минимални европейски стандарти за гражданските производства. Искам да поздравя с добре дошъл сред нас господин Хекс е, е, който е директор на института в Люксембург. Е, също така представителката на университета в Упсала и госпожа Диана Лолис, която е известен гост. Тя е председател на Европейския правен институт и Майкъл Шотър, който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 е, мога да говоря на английски, но предпочитам да направя своето изложение на, англи... на, на немски язик. Е, искам да говоря за минималните е, европейски стандарти. И искам най-напред да се спра на положението в Европейски съюз в момента. Е, ето, е, вижте е, този диапозитив. Това са резултатите от съдебното производство. Освен това, имаме примери с конкретни решения. Може виждаме, че е, възможностите за постигане на резултати по гражданските производства са много различни, е, процедурите сами по себе си са различни, е, структурата на националните правни системи е различна, техническите условия също така са различни, нивото на компютъризация и така нататък, ролята на съдиите и на страните и защо самите процедурни правила са различни различни. Друга важна точка засяга и различното финансиране на правната система в отдалните държави членки. На този диапозитив виждате разликите между правните системи в държавите членки. Виждате е, разликата в финансирането. Е, колкото по-тъмно е зеленото, толкова по-добре се финансира правната система. Е, Люксембург е на първо място в списъка там виждате стойностите на година за определен граждани 147 евро на година, докато в Испания само 32 евро. Е, постиженията на правните системи също са различни. Е, тук виждате е, отново постиженията в Люксембург на първо място. Примерно Франция от друга страна плаща 61 евро но възможностите за постиганите резултати са почти същите като в Испания. В Испания има 10 съдии на върховната инстанция и те решават всички граждански права за цялата страна, докато в Германия 92 съдии решават тези дела Значи, става дума за координацията, но също така и за конкуренцията на националните процесуални системи. Искам да ви представя няколко перспективи. Тук две перспективи. Най-напред е перспективата, общностната перспектива и перспективата на държавите членки. А, първата перспектива. Тук имаме една правосъдна система, която трябва да отговаря на предизвикателствата на целия Европейски съюз, т.е. да се координират правосъдните системи. Тук става дума за много системи, например Брюксел 1. Това е един много лек, ясен регламент, но в същото време имате и други инструменти – един от най-новите е регламентът за запор на сметките, замразяване на сметките. И тук има много е, ясни процедури, които задават минимални стандарти. Тук се задава въпроса до каква степен в Европа има нужда от минимални стандарти именно в процесуалното право. Кон Ленард държа в Оксфорд един много интересен доклад именно по тази тема. Той каза, много е важно взаимното доверие в системите на държавите членки. И това доверие може да функционира само когато има законодателство, което укрепва доверието, т.е. доверие, което се основава на процедури. И мисля, че Колегата е прав. Без такива разпоредби, които да утвърждават доверието, които да утвърждават равнопоставеността на страните по делото, не може да има хармонизация, не може да има на а, адаптиране на отделните правни системи. Сега, каква е перспективата на държавите членки? Слайдовете се объркаха малко, съжалявам. So, hier bin ich. Entschuldigung. Für die Mitgliedstaaten ist der e Сега държавите членки имат, са изправени пред предизвикателството навсякъде във всички държави и членки регламентите да се прилагат е, по един и същи начин. Ето Брюксел едно влезе в е, сила тази година и това е много важно. Комисията трябва да внимава държавите членки именно да предприемат всички нужни мерки. Държави членки обаче от своя страна са развили конкуренция между различните правни системи. И за какво говоря? Говоря за отделните пазари на правни услуги. Ако погледнете е, е, инструмента за е, потушаване на финансови недоразумения и конфликти, повечето от тях се разрешават в Лондон когато става дума за нарушаване на правата в, върху интелектуалната собственост, такива дела се гледат главно в Холандия и в Обединеното кралство също и в някои други страни. Както казах, тук има конкуренция и и в рамките на европейските инструменти конкуренцията се увеличава. Но това не е лошо, защото се вижда къде има нужда от модернизация. Но от друга страна има и примери на най-различни трикове, които се предлагат. Ето, например, регламентът за е, изпадане в несъстоятелност и реструктуриране на предприятия. Инструментът, който се прилага в Англия е много подходящ и много успешен. За съжаление обаче, Европейският регламент дефинира обхвата си според приложението. В приложението намирате националните разпоредби, които би трябвало да са покрити от регламента. И ако държавите членки не назоват определените инструменти, то те са изключени от обхвата на регламента. И това именно се случва с много успешни инструмент, прилаган в Англия, а именно а, инструмента за основното разрешаване на спорове. Сега, Искам да премина към една друга област, която засяга приложението на общностното право, например правото за защита на потребителите. Това право се следи от националните и се прилага от националните съдилища. Тоест всеки национален съд действа като съд на Европейския съюз. Има процесионална автономия на държавите членки тук. Но Европейския съд контролира ефективното приложение на процесуалните права и контролира еквивалентността на правните системи. Уважаеми дами и господа, тук перспективите са много неясни. Искам да кажа, че правната система и, правната, и съдебната практика на Европейския съд е много размита тук. Има обаче още една област, където може да се очаква още повече, а именно хартата за основните права. В член 47 става дума за минимални гаранции. И винаги, когато се прилага общностното право, в, винаги в такива случаи е, въжи член 47. Ще ви дам един пример. Преди известно време е, апелативният съд в Англия трябваше да вземе решение по един иск, в който е, потребители от, на компютри Apple са използвали браузър, който в същото време е бил следен от Google, за да се изпраща на тези потребители е, определена реклама. Потребителите възнегодуваха и апелативният съд трябваше да реши дали трябва да има обещетение за нематериални щети. Дали може да има такова обещетение. Според английското законодателство това не можеше, не, не, не може да има такъв иск, обаче и в апелативния съд Извинявайте, Европейския съд обаче каза не, тази жалба всъщност би трябвало да е допустима, позовавайки се именно на Хартата за основни права. Сега на този фон се задава следния въпрос. Е, как може да има конвенгенция между различните законодателни актове? Има различни подходи тук. И тези подходи са били използвани до момента. Първият подход е в някои сектори, определени сектори, да се създават фокусирани правни актове. Такива актове са, например, европейското Европейската заповед за запор на сметки. Тук се прилагат също минимални права, които дават минимална правна защита. Освен това, има и други инструменти, а именно инструмента с, за, отнася се за искове с малък материален инструмент. За съжаление, този инструмент не е много успешен. В Германия има около 500 искове, които се водят а, по този инструмент. Хората предпочитат а, националното законодателство, когато става дума за минимален материален интерес. Един друг пример арбитражното право. Европейска, европейския патентен съд тук може да се позове като пример. Освен това, има и други възможности. Може да се направи препоръка за една за колективни правни актове, например, колективни правни актове, свързани с защитата на потребителите. Един друг пример би могъл да бъде предложението, което издаде Европейския правен институт да се създаде именно един европейски моделен закон, за който да покрива цялата област на професионалното право. Обаче тук в крайна дума става, тук в крайна сметка става дума за приемането от страна на държавите членки. Защо трябва по принцип да се регулира процесуалното право? Защо се налага това? Мисля, че тук е, виждаме именно шанса за модернизиране на националните процеси. Например, електронното правосъдие или е, нарушаването на правата на, върху интелектуалната собственост. Освен това, шансове за равнопоставеност между различните економически актьори. Италианското торпедо не може да е решението тук. Но основната цел трябва да бъде достъпа на граждани до правосъдие тя, този достъп трябва да е гарантиран. И аз казвам съвсем открито, не би трябвало да съществуват альтернативни системи, които да пречат на гражданите да достигнат правосъдие. И наистина, в крайна сметка, тук става дума за укрепването на економическата сила. Не става дума само за изпадането в неликвидност, става дума и за процеси, свързани с тройката в Ирландия и в други държави, имаше реформи на именно на правосъдната система във връзка с економическата криза. Каква би трябвало да е правилната стратегия? която да преследваме. Според мен имаме нужда от повече кохерентност. Кохерентност, защото много често мерките, правосъдните мерки на Съюза се случват в определени сектори, преследват определени цели, а не се вижда цялата система. В минималните стандарти тук могат да бъдат най-добрия подход при процесуално, процесуалното право, защото те не отиват прекалено далеч. Ще ви дам един пример. Например, имаше много дълги дискусии за едно общностно а, договорно право или частно право. Видяхме, че тук нещата отидоха прекалено далеч. Трябва да сме по-предпазливи. Но повече кохерентност, повече съгласуваност е един добър подход иновации в процесуалното право е, това е необходимо нещо. Те са необходими. И е хубаво, че се съсредоточаваме тук върху медиацията, върху колективните искове, особено що се отнася до трансгранични спорове. Според мен колективните искове тук са много важни. И електривното правосъдие е един инструмент, който който може да модернизира остарели правни системи. Освен това, инструмента за неформални е, е, инструменти, които, се, които почиват на неформални препоръки, които в последствие могат да бъдат допълнени до закон, от, от законодателни обвързващи актове. Този подход също е добър. Би трябвало обаче препоръките да станат по-систематични. Е, не бива обаче да се предлагат просто предложения на държавите членки като един набор от инструменти. Напротив, тези предложения трябва да бъдат а, до такава степен добре формулирани, че да имат, че да са озрели да бъдат формулирани като обвързващи инструменти. Благодаря ви за вниманието. Съжалявам, че трябва да напусна, а, да си тръгна по-рано. Благодаря, казва председателят. А сега искам да дам думата на господин Шторскруп от университета в Упсала. Thank you very much. Благодаря. Господин председател, господа членове на парламентарната комисия, включвам разбира се и слушателите. Е, от все сърце ви благодаря за поканата да се изкажа по тази точка от дневния ред. За мен е истинско удоволствие да се изкажа тук, заедно с професор Хесът и с останалите. Е, е, темата, която беше определена е създаване на общи стандарти по гражданските производства в Европейския съюз. Искам да се спра на три основни подтеми. Ще тръгна отдолу нагоре. Първо, е, гражданските производства в европейското право. Какво означава това? После ще обсъдя минималните стандарти. Какво е това? И накрая ще говоря за създаването на минимални стандарти и какво имаме предвид, когато ги създаваме. В диапозитива казвам ние но това може да се сведе до е, единствено число, един е, единствен партньор, е, който да било наблюдател, но ние, ние в момента, но изобщо правниците, законодателите, тези, които прилагат правото, коментаторите е, трябва е, да осъществят напредъка на гражданското право и на гражданските производства в Европейския съюз. Е, какво можем да разбираме под гражданско производство? Господ... Професор Хес вече се спря на някои от темите, които ще спомена накратко. В момента има много сложна система с различни нива. Това е една картина, която може да се нарече гражданско производство в момента. Имаме правно сътрудничество е, по е, е, гражданско селското производство, улесняване на трансграничните спорове по член 81 и както професор Хесе току-що каза, има и специфични производства, които се разработват е, и които се е, гледат, като е, например Европейската заповед за съхранение на счетоводните отчети. Е, понякога става въпрос за трансгранична материя. Е, Ирландия и Обединеното кралство имат е, специфична позиция, не бива да забравяме това. Говорим за общи стандарти. Професор Хесе говори за това, което аз наричам законодателство за определени сектори. Е, има много интересно развитие в конкуренцията, защитата на потребителите и IP е, правото. Е, но е, въпреки всичко, много от тези текстове все още е, не са влезли в сила. Те ще влезат в сила до година или следващата година и точно тогава ще разберем какво ще означават те за гражданското производство в Европейския съюз. Господин Есе говори за това, което често се нарича доктрина на Хемер. Освен това, еквивалентност и е, взаимно признаване на процедурите. Е, примерно, когато има европейско право и е, ефективно заплащане. Това се основава на европейското право. Освен това, на ниво Конституция 47 член от хартата това е четвърто ниво, но петото е интересно и много често е, се забравя. Многобройните мерки, е, които се опитваме да прилагаме в системата на гражданското право. Е, сравнително новото явление на е, табло с резултатите на правораздаването. Е, е, е Създава се мрежа между съдиите и различни други правници. Естествено, инициативата за електронно правораздаване. Това са пет различни нива. Е, важните неща, е, които са трябва да се споменат, когато говорим е, за е, гражданското производство са отделните съдилища. Как е, е, влизат във връзка те помежду си. Виждаме отделни събития тук и там. Това можем да разглеждаме като проблематично но има и е, неизбежната динамика на развитието на типичното европейско право. Когато се използва това развитие, не бива е, да се забравят тези отделни нива, които споменах. Е, тоест, когато се стремим към минимални общи стандарти, трябва да имаме предвид как ще се отразят те на тези отделни нива трябва да имаме предвид, че съответно нивата ще си влияят помежду си. Когато говорим за общи стандарти, ние съзнаваме е, законодателния мандат, е, който е, по Конституция може да ограничи и избора на законодателя. Разбира се, това е въпроса за правното основание, но ограничението по член 81 за трансгранични спортове само е, за 60 е, специфични мерки, е, които се отнасят само за защитата на потребителите и за конкуренцията. Освен това има ограничение по члена, който урежда вътрешния пазар. Е, вашите, е, членовете на вашата комисия съзнават е, и така наречената забравена дискусия за субсидиарността. Е, в момента това е политическа действителност, е, когато в Европейския съюз се обсъжда докъде да стигнем. И това е свързано и с гражданското производство. При колективните спорове се наблюдават консултации. Е, много държави членки, когато трябва да дадат мнение пред Европейската комисия, проявяват скептицизъм. Те проявяват скепсис за това докъде да се стигне. Много държави членки е, по-скоро биха участвали в спор. Е, е, важно е, че трябва процедурата да се развива на национално ниво. Естествено, че тя се развива на национално ниво, но това, което ние правим в Европейския съюз на наднационално ниво, трябва да бъде форма на диалог между развитието, което става във всяка отделна страна. Е, вече се спомена за различните политически идеи, вътрешен пазар, е, сигурност и правосъдие, кой ще помага на потребителите, на гражданите, на е, малките и средните предприятия, на кредиторите, на семействата. Кои от тях точно, на кои от тях ние помагаме? Това е избор на политиците. Те трябва да кажат на кого точно искаме да помагаме и защо. И е, накрая стигаме до е, дискусията, доколко искаме да се намесваме. Е, е, е може да се говори е, за постоянно повтарящ се шлагер за взаимното признаване на съдебните решения или е, процедурни правила е, за взаимно признаване на съдебните решения по член 81 от договора за функциониране на Европейския съюз. Въпреки това обаче, е, може би ние не разбираме, е, че е, в условията на единия пазар, взаимното признаване на съдебните решения никога не е било ясно. От самото начало, спомнете си Касис срещу Дижон, така че взаимното признаване понякога е дерогация Целта е защита на минимални национални стандарти, защита на определени права. Ако отидем твърде далече при взаимното признаване на съдебни решения по граждански производства, някои се опитват да кажат, че всичко е въпрос на взаимно доверие и тук могат да възникнат потенциални проблеми. Кои са гаранциите? Е, може ли да се наложи отгоре взаимно доверие? Това е въпрос, на който трябва да отговори Европейски съюз. Аз казвам, че взаимното доверие не може да се наложи отгоре. То може да бъде политически загатнато, но не може да бъде закотвено в настоящите правораздавателни органи, в настоящите съдилища. Тоест трябва да се породи на местно ниво. Е, До къде ще ни доведе всичко това? Е, е, има е, различни взаим, има различно приемане на решения по брукселски регламенти, по колективни спорове, по регламентите за услугите. Има известно ниво на взаимно признаване на съдебни решения. Въпрос е необходимо ли е още, необходими ли са общи стандарти, за да се справим с този натиск и за да се справим с проблемите. Както е, професор Хес и е, други е, колеги казват, че минимални стандарти или допълнителни минимални стандарти могат да бъдат полезен начин да се върви напред, може да бъде крачка напред за разрешаване на някои проблеми във връзка с взаимното признаване на съдебните решения, без гаранции, но само в определени случаи. Въпреки това, и тук възниква въпроса, е, какъв вид минимални стандарти? Минимални или максимални? Трябва ли да се търси минималния общ знаменател? Да бъдат ли подробно разписани минималните стандарти? Е, тези е, въпроси трябва да бъдат обсъдени и разрешени. Е, както професор Хес каза, настоящия проект е много интересен е, защото от гледна точка на научните работници и на практиците, ние обсъждаме е, къде могат да се намерят общи стандарти, къде да се потърси нещо като модел. Това е много интересно предизвикателство. Е, много често се стига до е, съпоставителни научни изследвания между националните системи и много трудно се отива още по-далеч. И, за съжаление, дискусията не стига по-далеч, но тя продължава. Знаете, че много често ние търсим най-малкия общ знаменател, търсим минимум, по който можем да постигнем съгласие. Не искаме е, да навлизаме в националния инструментариум. Може би ще е по-добре да се види коя е най-добрата практика, кой е най-добрия съвременен модел когато е, ние като работни групи обсъждаме проекта, още не сме стигнали до такова ниво на дискусия. Необходимо е време. И е, преди да е, приключа, искам да кажа, че е много важно да се види от какво ниво тръгваме, кого да приобщим, много е важно е, да не гледаме на упражнението като отгоре надолу, някой е, на свръхнационално ниво като регулатор е, разпространява общи стандарти в Европейския съюз, докато съдиите, юристите на местно ниво участват в процеса. Много от тях за първ път гледат искове с малък материален интерес Въпросът беше обсъден във вашата комисия наскоро, но се прилага съвсем отскоро. Хората прибягват още по-отскоро, така че все още няма практика. Така че е, пътешествието сега започва аз искам да ви кажа, че трябва да бъдем предпазливи. Не можем да размахаме магическа пръчка. Ще трябва време да стане ясно какво да бъде общото ниво, на което да обединим нивата, които току-що изброих. Но мисля, че най-важното и то оптимистично казано е, че ние съзнаваме сложността на материята, ние сме готови да проведем регулаторна дискусия по най-добрата стратегия е, в този сценарий, който има много аспекти. Благодаря ви. We thank you. Благодаря ви. Това беше доктор Ева Шторс Брука от университета в Упсала. А сега можем да продължиме с е, дискусията. Но, може би, Искате да чуете и коментарите на Даяна Уолес или може би дори и на господин Шотър от комисията, но първо имате думата вие. Кой иска да направи някакъв коментар? Даяна, благодаря, господин председател, че ме поканихте. Наистина това е много интересно да изслушам презентациите на професор Скхес и доктор Скърщъп. Аз познавам това, че съм работила в Европейския парламент и естествено от работата ми в Европейския правен институт. Сега искам да се спра на три неща. Последователност, технология и полезност. Мисля, че тези три принципа са много важни. А, последователност. Много, много пъти бе спомената тази дума, но ние имаме различни представи за начина по който можем да сравняваме различните системи, но понякога е много трудно да се оправиме между тези системи. Така че последователност според мен е основно понятие. Второ, полезност. Защо всъщност трябва да а, потърсиме общи норми? Защото тук става дума за Европа, европейците и начина по който ще упростиме достъпа до правосъдие. В Европейския институт ние разглеждаме нещата а, заедно. Става дума за магистратите, юристите, въобще адвокатите, юр, юридическата общност от една страна, но както и потребителите. И всички казват, че нещо не върви както трябва. Тоест, системата трябва да стане по-функционална, тя трябва да отговаря на е, очакванията и на необходимостта. А не, не, това не е обаче заплаха за държавите членки, ако а, ние произведем нещо полезно, нещо функционално, нещо, което да служи на гражданите, нещо, което да спомогне за завършването на вътрешния пазар. Нещо последователно и достъпно. Една последователна и достъпна а, правна система. И третието понятие технология или новите технологии и е, по какъв начин те могат да се отразат на предоставянето на правни услуги. От една страна може да има, разбира се, и някакво изкривяване, от друга страна има едни огромни възможности, които, с кои, които ни се предоставят. Електронния портал, електронната, електронното правосъдие. Това всъщност е информация, но тази информация трябва да се превърне в един инструмент, който да бъде удобен за използване от европейските граждани за е, решаване на споровете с малък финансов е, е, интерес, свързано с е, технологията. Скоро време ще ще предоставиме е, концепция за електронна система за разрешаване на спорове. Но е, за сега съществуват е, различни инструменти, но в различни сектори, в различни области. Т.е. трябва да има повече яснота. И аз мисля, че веднъж тази яснота постигната, ще предоставиме по-лесен достъп на гражданите до е, правосъдие. Борим се за това отдавна. Благодаря. Това е Даяна Уолис, председател на е, Европейски институт. Господин да иска думата. Господин председател, бих искал да благодаря на нашите изказващи се. Те говорят за нещо, което е много важно за всички нас, което... Защото ние сме членове на комисията Юри, които искаме да предоставим един улеснен, справедлив достъп до правосъдие на нашите граждани. Но, за съжаление, аз съм и аз съм докладчик за малките искове, мога да ви кажа, че държавите членки много се възпротивяват на приемането на минимални правни норми в случая. Тоест, държавите членки са унези, които препятстват доброто функциониране на Европейския съюз. Ние всички сме решили да създадем единното пространство и трябва да приемеме, че трябва да, да, е, да, да се създадат инструменти, които да се използват от всички. Не виждам защо държавите членки се противят на тези процедури. Защото малките искове, начина за тяхното решаване са е, в името за гражданите, но това ще подпомогне и малките и средни предприятия, защото в крайна сметка кои сме ние? Ние сме представителите на гражданите, на малките и средни предприятия, представителите на всички. И защото ние не можем да бъдем адвокати само на гражданите или само на бизнес средите, защото няма да има баланс. Казвам, трябва е, да се приемат едни минимални норми, защото всички живеем в едно единно европейско пространство, където трябва да има съпоставимост на документи, системи, методи. Е, разбира се, разполагаме с а, нормативна уредба, която обаче не може да ни помогне да решим всички спорове. Примерно, ако има трудов спор в дадена държава членка, по силата на Бруксел едно, командирован не може да а, съди своя работодател в държавата, в която е бил командирован. Ето, просто гражданина не разполага с тази възможност. Той не, няма достъп до правосъдие в дадени държави членки. Така че бих искал да е, ви е, благодаря за всичко сторено до тук. Е, призовавам ви да продължите изследванията, защото всички сме тук, за да можем да улесниме живота на нашите съграждани. Thank you very much. Благодаря. Господин Шотер, може би да каже нещо? Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да представлявам Европейската комисия. Наистина това е една много важна и много интересна тема. Процедурните норми е една важна тема, по която бе и изпълнена направен, постигнат голям напредък, особено в областта на гражданското право. колегата до а, така обри, обрисува разнообразието на положението в Европа. И трябва, не трябва да пренебрегваме това. Господин Будар още веднъж спомена един инструмент, който в момента, по който в момента се приговаря и който е много важен. Става дума за разрешаването на исковете с малък финансов интерес. Всичко това е свързано с процесуалните норми, процесуалните права Комисията осъзнава значението на проблема. Но, добро ли или лошо? Абсолютно съм съгласен с казаното от, Дай, от Даяна, а, че трябва да има а, последователност ще се позова на един документ, прият от Европейската комисия през 2014 година. Става дума за дневния ред за правосъдие 2020. Като този документ очертава перспективите за следващите години и един от ключовите елементи, залегнал в този документ, е, че трябва да вървиме към кодификация, към последователност. Това е основно значение. Но този, тази, тази цел не трябва да бъде сама за себе си. Трябва да има баланс между тази наша цел и останалите цели. От една страна консолидирането на АКИ на европейското законодателство. Знаете, това е един труден процес. Понякога сме по-малко амбициозни, отколкото бихме искали да бъдеме, но важно е на къде вървиме, каква е посоката. Посока към прогрес. Така че процедурата за разрешаване на малките исковете, една евро, истинско европейска процедура би била много удобна, но тя, разбира се, трябва по някакъв начин да може да се впише в а, националните процес, производства и по националното процесуално право. В момента работиме по, по, по, по тази, по тези нови правила и ги усъвършенстваме, но разбира се, всичко става поетапно. Разбира се, не можем да се ограничен с това. В момента също така извършваме преглед, преразглеждане на Брюксел 2, т.е. инструментите свързани с, с семейното право рамка също. Ще помислиме за едни минимални норми. Но въпросът е, трябва ли да се опитваме да разглеждаме всичко сега в а, и в хоризонтална плоскост? И можем ли да направим необходим, необходимия напредък по този начин? Това не, за първ си, подавам, си задаваме въпроса как всъщност вървим напред. Е, важното е да, да, да стигнем до нещо полезно, важното е наистина да вървиме напред, важна е посоката. Бих искал също така да, да спомена и нещо казано от е, госпожа Сръвсук таблата с резултатите в областта на правосъдието, образованието и професионалното обучение на магистратите, мрежите за свързване на различните системи. Това е създаване на една нова култура, една крачка напред към европейското към европейската интеграция. Това е един процес на включване. А и, и също така бих спом, споменал и а, проекта Ели Юнит Друа, който проекта се наблюдава отблизо от а, Европейската комисия. Така че просто исках да, спом... да, така, да, да споделя тези мисли с вас и с удоволствие бих отговорил на въпросите, които бихте ми задали, господин радец. Благодаря и на докладчиците за изчерпателните анализи, които представиха днес тук. Уважаеми колеги, дошло е време за един по-систематичен и последователен подход – за намеса на Европейския съюз в гражданското процесуално право на държавите членки. Последните няколко години се чувства осезателна необходимост от въвеждане на общи за държавите членки минимални стандарти или стандартни правила на гражданското производство. За да се гарантира наистина свободно движение на съдебни решения е необходимо пълно взаимно доверие в правните процедури на другите държави членки за да бъде постигнато това, съдиите в една държава членка трябва да са уверени, че процесуалните права на страните са защитени в другите. Това е още по-важно след отпадане на екзекватурата. Включването на минимални стандарти в националния правен ред трябва да взима предвид между системните връзки и взаимно зависимости между различните области на прилагане на гражданското процесуално право – за да се постигне напредък и стъпка по стъпка да можем да достигнем до кодификация на тези правила в интерес на правната сигурност. Кой път ще бъде избран също е важно. Дали това ще стане с валидни за целия Европейски съюз или не задължителни инструменти, за които имаме вече няколко примера, като европейското производство по исковете с малък материален интерес, европейската заповед за плащане и така нататък. Или както често става въпрос, става въпросите на гражданския процес се разглеждат не само хоризонтално, но също така и в рамките на политиките по конкретни сектори, като интелектуалната собственост, защитата на потребителите или конкурентното право. Благодаря ви. Thank you, Mr. Uh... Председателят, благодаря господин Радев, е, госпожа Регнер. Съвсем накратко. Е, слушайки професор Хес, той не се пръв в Европейския парламент, е, особено впечатление ми направи и заключението на госпожа Строскоп. Искам да благодаря на колегите за тези презентации. Беше много интересно. Вие двамата казахте дали е, функционира налагането на доверие. Е, след като говорим за взаимното признаване, виждам, че в много области това е трудно. Е, особено когато става дума за едно значно взимане на решение. Ето в съвета, например, много е трудно да има доверие, а доверието е именно важно за сътрудничеството. Не винаги се установява доверие, дори когато става дума за минимални правни норми. Правилно обаче подчертаха колегите, че времето е назряло – тук при наша, в нашата комисия именно може да се застъпим за това елементите, които функционират да бъдат наложени навсякъде. Ето, например, господин Берлингер, миналия мандат, специално изтъкваше минималните норми, обучението на съди и на прависти по принцип – за да имаме напредък при различните инструменти, включително и по Брюксел 2. Защото в Европа имаме противоречие. Много е, граждани казват, Европа прекалено много регулира, не бива да се меси толкова. От друга страна обаче, хората не знаят какво да правят, когато са в ситуация, на трансграничен контекст, когато а, трябва да се вземат решения по семейно право от две държави членки. Така че, мисля, гражданският процес не изисква политически решения и политическа воля, бихме могли съвсем ясно да вземем решение къде може да постигнем успех когато вървим по пътя на минималните правни норми и къде не. Трябва обаче да сме прецизни. И трябва да кажем на съвета какво е нашето мнение. Мисля обаче, че двата доклада бяха много интересни. За съжаление, преживях само последната част на втория доклад. Госпожа Дълбон. Благодаря, господин председател. На свой ред искам да благодаря на всички изказали се. Е, много е поучително това, което ние казаха. Освен това, можем да почерпим вдъхновение от е, всичко казано до сега. Е, съвсем скромно казано, искам да ви кажа, че в момента аз се запознавам с производствата, с тези граждански производства. Им чувство, че е много досадно, губим се, прекалено много инструменти има. Как обикновения гражданин да знае към кого да се обърне, как да намери адвокатите, които са запознати с, с процедурите в всички страни. Господин Хесе говори за Люксембург, който харчи много пари за своята съдебна система е, то човек може да харчи пари за всичко, но няма гаранции, че качеството отговаря на разходените средства. Дори ви уверявам, че в тази страна, която харчи много пари, е, никой не е сигурен, че ще попадне на юриста, е, който ще ви запознае с е, съответната процедура. Е, ако нямате е, вътрешен поглед, ако просто вие самия не сте запознат с тези въпроси. Искам да остана оптимист. Насърчавам и подкрепям ключовите думи полезност и последователност. Надявам се, че това, което правим е полезно и че трябва все пак да се стремим да бъдем последователни. Обръщам се към специалистите. Е, как можем да бъдем по-последователни? Аз е, имах чувството, че е, това търсене на минимални стандарти е нещо, което се развива сравнително добре. Естествено, че искаме да има кодифициране, всичко да изглежда много красиво и разбираемо но, но, но е, оставам доста скептична. Е, съдейки по е, моя е, кратък личен опит, мисля, че ако се вземем с е, нещо голямо, отблъскваме всички, е, всички е, губят кураж, затова нека да пристъпваме крачка по крачка. Е, има ли крачка към е, сътрудничество между съдиите, между вещите лица? Има ли някакво обучение? И изобщо, е, какъв е процента на правниците, до които ще достигнем по този начин? Е, колко време ни е необходимо? Е, напредъкът е бавен, но все пак искам да се очертая някаква перспектива. Надявам се, че ще постигнем резултат. Благодаря, господин председател. Председателят, тъй като никой друг е, от членовете на комисията не иска да вземе думата, обръщам се към почитаемите гости дали искат е, да вземат отношение по казаното от депутатите. Е, професор Хес, благодаря ви. Ще говоря на немски. Трябва да сме наясно, че за средния съдя в Европа е, броят на трансграничните процеси е между 1 и 5%. Хората просто нямат опит. И когато има много различни хетерогенни правни актове, то непрекъснато съдиите трябва да се учат, а пък за адвокатите това е много скъпо. Освен това, е, е, държавите членки трябва също да се задействат исковете с малъките материален интерес. Този регламент не е познат. Тоест, трябва да има в регламента норми и разпоредби, които да се наложат в държавите членки за да може да се знае е, за какво става дума. Това е най-важното. Регламентът е хубав инструмент, но комисията не може да контролира как този инструмент се прилага. Директивата е по-добра е, като инструмент, защото там е, прилагането се вижда, то е задължително. Така че, не би трябвало, трябвало да върви, би трябвало да вървим, освен това, по линия на упростяването, да няма много специални регламенти. От друга страна, има регламенти, които са много полезни, а бяха или са в ситуация на отменяне. Така че искам да предложа държавите членки да дадат свои препоръки, своя, свое мнение, кое виждате като полезен инструмент. Аз съм за това да се правят малки стъпки, но заедно с това трябва да се контролира и анализира къде са проблемите, какви са те и какви са най-добрите практики, какво може да научим от тях. Mrs. Wallis, okay. Thank you very much. Госпожа Диана Лолис, благодаря господин председател. Искам да се спра само на няколко неща. Първо, много е интересно. Много интересно говорим за мрежа и за национални съдии, ролята на националните съдии в европейската архитектура. Аз не искам да говоря за миналото, но когато бях депутат, имаше доклад по тази тема и мисля, че има смисъл отново да се спрем на темата, за да видим какъв напредък е постигнат, какво е познанието на съдиите, какъв е техния ангажимент организациите е, съществуват в момента, се подобряват, но много бавно. Вие поставихте въпроса за последователността. Напълно съм съгласна, че напредъка трябва да се постига внимателно, много разумно и понякога ни се струва мъчително бавно. Важно е обаче да се каже, че ние трябва да разберем посъката на нашето пътуване, как ще се съчетаят нещата накрая. Е, мисля, че точно това е номерът така бих се изразила. Е, защото ако сме разпръснати, ако подхода засяга различни сектори, без да имаме ясна представа за посоката, в която вървим, нещата ще бъдат много трудни. Ето защо искам да мисля, че работата, която вършим, може да бъде полезна, може да бъде начало е, за очертаване на някаква обща линия по гражданските производство. Това няма да бъде цялостен отговор. Е, трябва да има група от правната общност, е, която извървяла този път и която би дала отговор на някои от въпросите. Е, е, с Ло, е, ние работим съвместно, но това е организация, която се базира на държавите членки. И ако в края на краищата те се съгласят да участват в тази работа, по този начин ще се разрешат много от проблемите, с които се занимаваме в момента. С тях на помощ. Е, е, искам, искам само, само да кажа нещо, да добавя нещо, което забравих да кажа, когато дадохте думата на комисията. Искам да спомена че, че когато, когато обсъждаме тези въпроси, напълно съм съгласна с това, което каза Диана. Е, трябва да разбираме коя е посоката на пътешествието. Тя трябва да ни води. Е, не да правим крачка насам и крачка на там, по-скоро е, да се фокусираме върху нуждите, за да можем да отговорим и на гражданите, и на предприятията. Е, може да изглежда малко объркано, но ако някой знае на къде вървим, ако има карта или пътна карта, това ще ни води и ще ни помогне да свършим качествена работа. И това е, ме навежда на мисълта за по-добро по регулиране някакви наръчници, може би. Ние винаги трябва да оценяваме въздействието. Е, говорим е, е, за национално процедурно право. Разбира се, че по договорите ние трябва да спазваме националните традиции, но не бива да забравяме целта ни на европейско ниво. Може би има причини за да има намеса на европейско ниво, но при по-добро регулиране трябва по по-добре да разбираме какво точно правим. Искам да ви кажа, че ние току-що обявихме търг. Е, на 2 юни обявихме търга, съвсем наскоро, за да се обсъди е, процедурното право. Ние се спираме на е, две основни области на процедурното право. Първо, именно защото се спомена е, отмяната на екзекватурата и значението на взаимното доверие. Е, значението на тези инструменти за сътрудничество ние искаме да преценим тяхното значение е, чрез това проучване. Кои са затрудненията? Искаме да видим е, е, къде не сработва доверието. И възоснова на тези конкретни данни ще видим е, къде трябва да се предприемат повече действия. Вместо да казваме, че правим нещо отгоре надолу, по-добре е да видим е, къде възникват е, проблеми по сътрудничеството възоснова на инструментите. На 2 юни обявихме търга и мисля, че това ще бъде важно. Има още нещо друго, което трябва да е, споменем. Съдебната практика на съда, е, принципите на еквивалентност и ефективност от гледна точка на потребителя. Е, какви заключения можем да направим от тази съдебна практика? Проучването е амбициозно и разбира се, се надяваме е, е, да има качествени отговори на е, тръжната процедура, че ще има качествени кандидатури. Така, има много важни инструменти, които вече съществуват в процедурното право за услугите или за доказателствата. Когато се прави доклад по оценката на регламента за услугите. Той беше изработен 2013 е, година. В момента се води проучване за съпоставителна картина е, на е, правилата в държавите членки по регламента за услугите. Така че ние трябва да имаме добро познание за това какво става в отделните държави членки. По този начин ще видим какво би било отражението на съдебното сътрудничество. Вие говорихте за мрежите, говорихте за обучението. Прави сте, е, че е, въпросът е, опира до приложението. Приложението е най-важното. Има е, европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела. Те се срещат 6 е, пъти в годината. Това е много важен механизъм за среща на правници, не само на съдии, но през е, последната реформа се предвижда всички партньори да се срещат за да стане все по-популярно е, това, което е, става, защото националните партньори, националните съдии, националните правници участват. Ние разчитаме на тях като национални представители, за да е, разпространят словото. Как да се увеличи ефективността на тези мрежи, те не са достатъчно известни. Е, разбира се, е, че е, има и други, и, и други места, на където се срещат съдиите. Сега, обучението. При обучението имаме определена цел, определено количество правници, които трябва да бъдат обучени. Това е част от нашата стратегия. Искаме да достигнем доколкото може по-широк брой. Професор Хес говори за статистиките. Ние не можем да имаме реална преценка, ако няма точна статистика, така че трябва да се мисли и за статистиката. За съжаление, събирането на статистически данни предполага е, средства, за да се събират данните. Е, всички знаем, че това зависи от националните министерства на правосъдието или на е, различни, различни съдебни съвети. Не винаги е лесно резултатите да бъдат достоверни ние съзнаваме това, знаем, че ако искаме да разработваме ново законодателство, трябва е, да е, знаем колко е важна точната обработка на статистически данни преди разработването на регламенти. Thank you. Very, very briefly. Благодаря. Съвсем накратко искам да кажа и аз няколко думи. Благодаря ви за вашите вдъхновяващи коментари. Аз работех в три различни юрисдикции в Европа и видях как се прилагат и как не се прилагат определени норми. Виждам е, колко е необходимо всички тези неща да залегнат и в обучението на практикуващите съдии, магистрати. Нещо, което се опитвам сега да правя аз в своето, в, на поста, който заема в момента. Хубаво е да се види от институциите цялостната картина, целият микс от правни системи, който имаме. Благодаря. Не виждам други колеги, други колеги, които е да искат да вземат думата. В такъв случай благодаря отново на нашите гости. Благодаря за това, че споделиха знанието, знанията си с нас. Господин Хес вече си тръгна. А на тримата колеги, които останаха, благодаря ви още веднъж. Надявам се да продължим тази дискусия, защото, както показа дискусията днес, обмена на мнение ще е необходим и в бъдеще. continue uh, by point number 6. Продължаваме с точка 6. Изменения към евентуалното приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания. Думата има докладчица. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на колегите за измененията, които показват че наистина сме постигнали консенсус по един европейски инструмент, свързан с географските указания. Така че много им благодаря за конструктивните предложения, в които те наблягат на необходимостта от географски указания и защита на следното, за да помогнем на предприятията и особено на най-малките предприятия. И да можем да създадем известни условия за развитие на туризъма в отделните региони, да има видимост за потребителите, за продукти, които те купуват. Това ще бъде всъщност нещо като гаранция, че даден продукт, изделие и е създаден происход и че е изработен по занайчийски начин, без да се променят качествените процеси на изработване на дадено изделие. Както казах, тук става дума за малки предприятия или дори за много-много малки предприятия. Важно е да има достъпност, улесняване и Нашите, нашите, нашата правна уредба не трябва да бъде пречка, по-скоро да улеснява тези предприятия, защото тези предприятия са носители на новаторство. Също така споделям предложенията на много колеги да стъпиме на ам, нормативната уредба за географските указания за селскостопанските продукти и да я приложим на не селскостопански продукти. Обаче е, съм малко е, скептична относно изданение 28 на госпожа Викштръм, защото има е, специфики на селскостопанските изделия и не селскостопанските изделия и продукти. Така че не може да има <coughs> хармонизиране. Някои колеги призовават към проучвания, изследвания и така нататък. Струва ми се, че времето на изследванията и проучванията приключи. През 2013 година бе извършено едно много цялостно изследване относно перспективите за а, обхващане на а, продуктите в а, нормативната уредба за географските указания, т.е. разполагаме с необходимата информация и както призовават колегите в компромисните изменения, аз бих приканила Европейската комисия да премине към следващия етап законодателството и да а, е, изработи норм, нормативна уредба, свързана с е, географските указания за неселско-стопански продукти. Що се отнася до административната рамка, вероятно в становището на колегите от Инта това ще залегне. Става дума за необходимостта от законова рамка, за, за да можем след това да защитиме нашите продукти в процеса на преговори на международни спогодби. А, очакваме и становищата на останалите комисии, включи, които ще се прибавят към измененията, които бяха внесени. Още веднъж благодаря на колегите за положителните предложения и ще се опитам в близките седмици да постигна колкото се може по-широк консенсус по техните предложения, господин Вода. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да поздравя госпожа докладчика за от извършената от нея работа. Наистина е много важно да разполагаме, законодателство, да разполагаме с законодателство в тази област. Ние, разбира се, живееме в една единна Европа, а също времено трябва да опазиме разнообразието в Европа и тя предлага да работим по един инструмент, който ще ни помогне да запазиме разнообразието. Така необходимо е нормативна уредба, която да не е, е абсолютно същата като тази за селскостопанските продукти, защото става дума за различни неща. По този начин ще можем да запазиме ценностите и особеностите на всяка една отделна страна членка. Благодаря ви. Мистер Лебретон. Господин Лебретон. И аз подкрепям извършеното от автора. Много от измененията подобряват текста. Струва ми се, че още в, в оригиналният текст има поставени акценти на много важни аспекти, като е, развитието на туризма, борбата срещу фалшификатите, защита на европейските предприятия, е, връщането и опазването на малки предприятия, инструменти за борба с нелоялна международна конкуренция. Наистина това е един инструмент за опазване и закрила на националните специфики. Да, хармонизацията е добра, е нещо добро, но не трябва да изпадаме в уеднаквяване. Изменение 1745 Дефиницията на географските указания трябва да бъде много ясна. Затова струва ми се, че първоначалният текст трябва да бъде поправен, а, като се вземат елементи от внесените изменения. Не трябва, трябва обаче да внимаваме. Та, тази а, закрила или защита не, не трябва да, да се разшири прекалено, трябва да направиме нещата постепенно. Трябва също така да внимаваме с закрилата на негеографски имена. Моето изменение е 38. Просто трябва да бъдем предпазливи. И госпожа Розиер е права, че обща харм, хармонизация с е, закрилата на селскостопански продукти не е уместна. Е, системата функционира добре до тук. Е, нека да не объркваме нещата. Това, което е добро, да, си, да продължи да си действа. Благодаря, господин Артисън. Искаш? Ja, tack herr ordförande. Eh, Благодаря. Мисля, че е, трябва да имаме добра система, но трябва да сме внимателни с подробностите, защото именно тук могат да се получат проблеми. Има едно нещо, което за мен е неясно. Има големи разлики между селскостопанските и неселскостопанските продукти. И тези разлики трябва да са отразени правилно. За селскостопанските продукти тук може да се разчита на потребителите, на техния избор, на свободния пазар, за да се поддържа високото качество на продуктите. Но <clears throat> това не винаги се отнася за неселскостопанските продукти, просто защото няма достатъчно производители на пазара и няма достатъчно конкуренция между тях. Така че тук трябва да сме много, внимателно, много внимателни и много внимателно да действаме. Не би трябвало да се вдъхновяваме прекалено много от съществуващата система за, за селскостопанските продукти. Освен това, не може да имаме една обща система за таксите. Трябва за таксите да помислим по-внимателно. Благодаря. I do not see any other. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат. Затова давам думата. А извинявайте, господин Деграндес още веднъж. Sí, señor presidente. <clears throat> Además pido excusas. Благодаря, господин председател. Извинявайте, че малко късно поисках думата и малко закъснях. Но моят колега ме помоли да го заместя да го извиня и да кажа неговото становище. Текстът по принцип според него е положителен. Важно е да запазим добрите критерии тук. Искаме да допълним нещо, което Нещо, което по принцип имахме като добра изходна точка. От името на НП е важно за нас да имаме една добра защита на потребителите и на продуктите. И от друга страна, НП смята, че чрез своите предложения за изменение ще подобри и ще допълни основни положения от доклада. Ще се опитам да бъда кратък, тъй като говоря от името на господин Естерас. Значи, говорим за нашите изменения. Ще кажа нещо за тези изменения. Нещо по-конкретно. Господин Естерас иска защитата на селскостопанските продукти, която вече е регулирана, тази система да бъде при, пренесена към неселскостопанските продукти. По принцип, идеята е добра. Това е отразено и в доклада. На следващо място. Нещо, което е очевидно, но искам да го кажа още веднъж. Европейският съюз се основава на традиции, знания и умения. Те трябва да бъдат защитени. Затова е важно качествените продукти да бъдат защитени. В тях е влята култура и умения. Това сме отразили в нашите предложения за изменение. Ние също така искаме да се запази и добрият имидж, добрата репутация на географските означения, защото става дума за престиж, за автентичност на продукта. На следващото място искаме географските означения да запазят своят економически потенциал. Това не е за подценяване. Смятаме, че потенциалът може да бъде особено важен за малките и средни предприятия и за по-неразвитите региони. Искаме защита на географските указания. Но как да се защитят географските указания? Това е големия въпрос за нас дали водеща роля трябва да предприемат, да поемат малките и средни предприятия, регионите или това да стане на европейско равнище. На следващо място е въпросът, важен въпросът за санкциите. Когато имаме географски означения, трябва да може да контролираме тяхното използване, тяхната защита срещу злоупотреба. смятам, госпожо докладчик, че ще изпълните своята задача, че ще включите в доклада си важните критерии и забележките от страна на НП. Според нас нашите изменения са конструктивни и се надявам да постигнем компромис. Не се съмнявам в възможностите ви да формулирате доклада още по-добре. Естествено, при въпроси от ваша страна с удоволствие съм на ваше разположение. Нашата основна цел, цел е да защитим географските назначения, означения и да укрепим растежа и заетостта в Европа. Докладчикът в сянка от НП се радва на бъдещата си работа с вас. Благодаря. Госпожа Розиер, искате ли да вземете думата? Съвсем накратко, само за да благодаря на колегите за обясненията към измененията и да кажа, че наистина ще работя за постигане на най-широк компромис през следващите седмици. Благодаря ви. Ако нямаме повече въпроси, изчерпахме дневният ред за следобед. А сега продължаваме с заседание на, координар на координаторите при затворена врата. Благодаря на всички.